do it. Okay, let's do robotics. Време е за роботика. Уважаеми колеги, започваме работа по тази точка, чакана отдавна. Благодаря за търпението. Колегата от комисията тук ли е? Трябва да започнем така или иначе. Стигнахме до точка 5. Проект установище на господин Бони. Това е всъщност доклад по собствена инициатива, наречено Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката. Колеги, знаете, че нашата комисия е асоциирана по силата на правило. Не знам какво се случва на екрана, ще продължа. И така, асоциирани сме по силата на правило 54 по това досие. Що се отнася до изкуствения интелект и роботиката, естествено, ние сме водещи. Както и по много досиета, свързани с личната неприкосновеност. Координаторите се договориха на 23 октомври работата по становището да се осъществи само на английски, тъй като сроковете са много кратки, но досието е много важно. Ще дам думата на господин Бони да ни представи своя текст и след това ще го обсъдим накратко. Михал, заповядай. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Всички знаете, че изкуственият интелект е една от стратегическите технологии на 21 век, както в Европа, така и в глобален план той ще доведе до положителна промяна в европейската економика, ще даде възможност за иновации, за конкурентоспособност, за по-висока производителност, ще допринесе за добруването на нашите граждани. Можем да оптимизираме производството, можем да използваме прогнози за много различни области. От друга страна обаче, съществува нещо като битка между черногледите сценарии и положителните, положително настроените сценарии. Когато говорим, например, за здравеопазването, говорим за бърза диагноза по отношение на инфаркт, по отношение на други състояния, застрашаващи живота на човек, говорим за лична помощ, освен това, нещо, което използваме всеки ден. Тук, без съмнение, има ползи от изкуствения интелект. Има обаче много заплахи, свързани с трудовите пазари. Това се казва от много хора, които имат специално отношение спрямо изкуствения интелект. Бързото развитие на технологиите е, води със себе си много предизвикателства и заплахи. Зловредното използване може да подкопае нашата цифрова сигурност, е, хакерите могат да се развихрят, може да се даде възможност за използване на дрони, които да подкопаят интересите на потребителите, може да се накърни личната неприкосновеност на хората, може да има дезинформационни кампании, може да има програмиране с лош умисъл и така нататък. Знаете, че много хора имат възможност да осъществяват нападения от различен характер чрез използването на изкуствения интелект. Затова трябва да имаме цялостен подход, човекоцентричен подход, що се отнася до работата в Европейския съюз по изкуствения интелект. Трябва да избягваме и фрагментацията. Знаете, че във Франция, Германия, Естония, Финландия, в Полша, освен това, се полагат много усилия за отделни стратегии по този въпрос. Но аз мисля, че трябва да избягваме един е, фрагментарен подход, тъй като е от полза за всички нас, за нашите пазари, за нашите общества, да имаме един цялостен подход за целия съюз, по силата на който Европейския съюз, държавите членки, научните центрове работят заедно. Без съмнение, изкуственият интелект и неговото развитие трябва да се осъществяват е, в пълно зачитане на основните човешки права. Такива каквито те са залегнали в Хартата за основните права и в частност в съответствие с принципите за защита на данните, за защита на личното пространство на човека и за сигурността, такива каквито те са залегнали в рамките на общия регламент за защита на данните. И аз говоря за това в моето становище и мисля, че тук точно трябва да поставим акцента в нашия текст. Знаете, че водещата комисия е комисията ИТРЕ. В своя доклад аз говоря и за етичните аспекти, свързани с използването на изкуствения интелект, говоря за прозрачност, говоря и за обяснимост. Това е нещо много важно. Обяснимост, разбираемост на алгоритмите, Говоря и за равни възможности. Вероятно познавате доклада на Агенцията за основни права, посветен на алгоритмите и заплахите от дискриминация. Всичко това трябва да се вземе предвид. Вярвам, че човешкото разбиране за системите на изкуствения интелект са от съществено значение. С цел да се е, повиши доверието на потребителите, е, защото, знаете, това би позволило от своя страна по-широко разгръщане на изкуствения интелект. Потребителите трябва да знаят как се използват техните данни и освен това трябва да знаят какво се случва, когато общуват с една машина. Ако това е на лице и хората ще имат по-голямо доверие в системите на изкуствения интелект. Много анализи по настоящем са насочени към взаимодействието между хората и машините. Знаете за така наречените чат-ботове. Те представляват възможност за едно машинно заучаване. Има чат-ботове, които се използват е, в рамките на различни маркетингови стратегии, те обаче не се представят като машини. Е, тук в Европа, в САЩ, е, тези чат-ботове се представят като хора. И мисля, че тук трябва да има ясни правила много е важно, освен това, да разгледаме и е, възможността за контрол. Трябва да се гарантира контрола от страна на хората, за да се избегнат сериозните проблеми в бъдеще. И накрая, в доклада аз говоря за важността на качеството на данните, които се използват при развиването на алгоритмите. Използването на данни, които са с ниско качество, устарели, непълни или неверни, е, може да доведе до е, лоши прогнози, до дискриминация и така нататък. Мисля, че съответно трябва алгоритмите да се основават на представителни извадки от висококачествени данни с цел да се постигне статистически паритет. Трябва да има обща е, подход спрямо изкуствения интелект. Той е важен, за да може нашите европейски стандарти, нашите европейски ценности наистина да не бъдат пренебрегнати. Очаквам с нетърпение работата с докладчиците по моя текст. Благодаря. Напълно прав си. Има сериозни проблеми, свързани с личното пространство, които трябва да се решат, като говорим за роботика. Сега трябва да дам думата на колегите, които искат да се изкажат. Започвам с колегата Падър. Уважаеми колеги, мисля, че изкуственият интелект е много могъщо средство – нещо, което влияе на ежедневието ни. Следователно е много важно Европа да бъде пионер. Тя трябва да води в развитието на изкуствен интелект, който е разработен въз основа на етични принципи и прозрачност. Едно от основните предизвикателства за Европа и конкретно Европейския съюз при конкурентоспособността е използването на изкуствения интелект във всички стопански отрасли. Много малка част от цифровите технологии се използват обаче. 2017 година 25% от компаниите в ЕС са използвали мащабен анализ на данните. Много малък процент и от МСП Необходимо е тези е, дялове да се увеличат, но нещо още по-важно. При изкуственият интелект е необходимо напредъкът да не изпреварва отговорността, защото има е, възможности за злоупотреби и това ще намали доверието в изкуствения интелект подходите трябва да изхождат от хартата за основните права, конкретно членове 7, 8, както и съответните разпоредби на регламента за защита на данните. Много е важно да са определени етичните принципи, защитата на личното пространство и да няма пристрастност при разработването на алгоритми. Благодаря на господин Бони. Ана Гомеш, заповядайте. Напълно съм съгласна с господин Бони. Става дума за етиката, за подход, при който човекът е в центъра, защото машините вече могат сами дори да се учат. Но въпросът е как да наваксаме, тъй като виждаме какво вече се случва в технологиите, приложенията в Китай – имат и система, която дори ти дава точки за добро гражданско поведение. Това е намеса в живота на гражданина. В Европейския съюз разбрах, че има компания, тя е в Германия, нарича се Creditec, която иска да бъде нещо като компанията Амазон в финансирането на потребителите като разбира се се проследява цялата история на платежоспособност, за да се вижди също така и какво в личността на съответния потребител е изразено във Фейсбук и има отношение към неговия кредит. Тази информация се използва и при отпускане на кредити, дори в страните от на юг от Сахара в Африка. Следователно въпросът е как можем да бъдем сигурни, че ще се обърне внимание на тези толкова важни въпроси. Защото наистина машините са в нашето ежедневие, както каза господин Бони, те могат да се използват за всякакви цели, като например дроните убийци. Благодаря. Комисията, благодаря, че ни давате думата. Съгласни сме, че трябва да бъдем изключително предпазливи, защото тук има пози, но и потенциали за плахи. Това е част от нашата стратегия. Искаме глобален подход. Да има баланс между плюсовете и минусите. Освен това, ние се допитваме до техническите специалисти. Това е и област, в която има публично-частни партньорства – така че ние разговаряме с експертите и в контекста на финансиранията по Хоризонт 2020. Принципно областта е мултидисциплинарна. Тук има не само техническа страна, има и правна, и етична, и стопанска и така нататък. Ето защо ние създадохме тази експертна група на високо ниво Необходимо е заинтересованите групи да бъдат представени. В групата има експерти от индустрията, но и представители на потребителите, различните отрасли, които ползват изкуствен интелект, както и НПО. От една страна очакваме етични насоки и от друга препоръки за политиките – Както се казва в точка 6, ние имаме европейски изкуствен интелект. Групата на високо ниво има и е завела и форум, в който всеки може да участва. Има около 600-700 регистрирани. Аз ви приканвам също да се включите в дискусията, но тази група на високо ниво ще заседава, на, заседава вече на 20 септември. Докладът им е оповестен на платформата. Е Микрофона се изключи, казва председателят. Sorry. Uh, <laughs> so Извинява се ораторката. И тъй имаме група на високо ниво. Те работят по проблеми като прозрачност, отчетност. Това е много важно. Вие може да разгледате техния доклад, да го използвате. Доверието за тях е тема, която трябва да се включи хоризонтално, включително и при политиките и инвестициите. Злоупотребите при използването на изкуствен интелект във всички наши програми ние искаме да се водим от научните данни. Също така трябва да сме сигурни, че системата е безопасна, че в нея може да се има доверие. Трябва да работим с тези, които изработват приложенията, за да се разбере по-добре целта на системата и да сме сигурни, че една такава система е, е етична по своята разработка и че е напълно прозрачна. Също така, като говорим за злоупотребите с изкуствен интелект, трябва да се разбере, че те се случват но ние пък трябва да работим така, че да можем да разпознаем съответните модели при използване, например, на банкови карти за злоупотреби. Личното пространство и защитата на данните ясно е, че изкуственият интелект е много важен при обработката на данните. Със сигурност – Нашата стратегия поставя човека в центъра на изкуствения интелект. Искаме да сме сигурни, че ще има зачитане, внимание при обработката на данни. Това също е в центъра на работата на групата на високо ниво. Доверието е много важно. Много е важно да има доверие. Uh, right. The fact that uh, yeah, system must be transparent. Системата трябва да е прозрачна. Хората трябва да разбират как те работят, да знаят какво е важно за тях. Да се знае също така, когато ползваш една система, дали е изкуствена или се ръководи от човека. Имаме и, инициатива при програмата за финансиране. Ние подкрепяме разработката на бази данни, които са чисти и могат да бъдат проверени. В заключение – Ние говорим за нещо, което е силата на Европа. Трябва да надстроим над него, трябва да използваме тази система. Затова работим с групата на високо ниво и цялата общност. За нас това са много важни въпроси, защото знаем, че трябва да има баланс между регулация и защита. Необходимо е хората да могат да използват най-доброто, бизнеса също. Не бива да се регулира прекомерно. Благодаря. Благодаря. Тази група на високо ниво включва ли и служителите по защита на данните или неправителствени организации? Господин Бони сигурно го знае, но аз си задавам въпроса. Моля ви да не е дълъг отговор, а на бързичко. Sure but... Не съм сигурна, че участват самите органи по защита на данните, но има много експерти. И също експерти по защита на потребителя. Да, всички знаят и за изкуствения интелект, и за защита на данните. Моя 8 годишен син даже го знае. Господин Бони, по член 54 ние трябва наистина да дадем своя огромен принос към работата на ИТРЕ. 8 ноември е крайния срок. Няма много време. Не всички докладчици в сянка са тук, но заключенията, ако обичате господин Бони. На първо място благодаря за казаното от вас. Много е важно, че всички ние сме съмишленици. Наистина е необходимо доклада да бъде убедителен, защото наближава края на нашия мандат. Това не е законодателно досие, но от друга страна – говорим за изкуствен интелект и нашия принос ще зададе рамката при бъдещата работа по тази тема. Следователно, политически е много важен. Необходимо е наистина да се избегне раздробяването, да се мисли за сигурността, защитата на личното пространство, на данните – да се мисли и за етичните проблеми, които може би са общи в Европейския съюз, но когато започнем да обсъждаме етиката, се оказва, че това не е толкова лесно. Аз съм разговарял с учени и експерти, някои от тях участват и в експертната група. И трябва да ви кажа, че не всичко е толкова кристално ясно. Например, не, че искам да осложнявам нещата, но помислете, например, за религиозната страна. Тук има различия. Ние трябва да можем да говорим открито по тези въпроси. Нашата работа в Либе е да поставяме на дневен ред етичните въпроси, да ги правим много по-видими, така че партньорите ни да бъдат далеч по-чувствителни. Например, в САЩ, мисля, че преди две години бяха решили, че в всички технически университети ще има отдели и специални лекции по етичните проблеми. И това е съвсем практическо като подход, защото става дума за практични препоръки в нашия доклад. Благодаря на всички за изказванията, благодаря и за информацията от комисията за съдържанието на тяхното съобщение. От друга страна, пък темата е много вълнуваща. Благодаря. Благодаря. Наистина не става дума за някакви незначителни въпроси, а за нещо, което е много съществено. Благодаря. Измененията, както казах, 8 ноември. Уважаеми колеги, сега преминаваме към шеста точка. Променяме темата Докладчика Сесил Кенге ще представи своя проектодоклад относно предложението за регламент за създаване на Европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията. Ако си готова, Сесил, ще ти дам думата. Благодаря, Клод. Благодаря и на комисията за направените предложения за изменения на регламента. Нека се спра на основните от тях. Служителите за връзка по въпросите на иммиграцията не са нещо ново. Предложението е още от 2004 година 2011 се направи друга промяна с включването на агенциите. Сега имаме това ново предложение. Комисията в този случай увеличава координацията между тези служители, за да могат по-ефикасно да налагат нашите приоритети в областта на миграцията. Идеята е да има по-голяма стандартизация и при задачите им. Това е и смисъл на моите изменения, защото би трябвало да се водим от едни и същи определения и ние, и комисията, и агенциите, и държавите членки, когато някой е назначен да работи по въпросите на иммиграцията в трета страна. Имаме неизчерпателния списък на комисията – аз съм включила и всички компоненти, свързани с миграцията като явление. Би трябвало, според мен, задачите на тези служители да се опишат по-подробно, отколкото в предложението на комисията. При връзките с трети страни съм добавила местната власт и гражданското общество. След това се говори за техните функции, за събиране и обработка на информацията. Аз съм уточнила, че тези служители имат оперативна подготовка, но също така и знания и контакти с хора в трети страни, нещо много съществено. Необходимо е да има и изисквания по тяхната информираност, що се отнася до европейската миграционна политика. Аз включая каква информация трябва да се предостави, например, по отношение на възрастта и пола, защитата в трети страни, и общото наблюдение на зачитането на правата на човека. Именно темата за правата на човека за мен е важна. Аз съм включила едно хоризонтално изменение в този смисъл. То гласи, че функцията на тези служители – трябва да се изпълнява при първо пълно зачитане на човешкото достоинство, по-специално в случаите свързани с уязвими лица. Би трябвало тези служители да бъдат и специално обучавани, за да могат да помагат на уязвими лица, особено жени и деца. Тези мрежи на служители за връзка – би трябвало да включват и експерти, които са запознати с спецификата на трафика на хора. Парламентът е със законодател и е добре също да има представител, който да присъства на заседанията на служителите като наблюдател – Надявам се комисията да няма нищо против. Освен това съм предложила парламентът да получава определените задачи и приоритети в двугодишната работна програма. Би трябвало парламентът да има достъп до нея. Благодаря на докладчиците. В Сянка ние работихме много добре заедно. Надявам се предложението да бъде прието възможно най-скоро. Благодаря ти, Сесил. Преминавам към докладчиците в сянка. От НП заповядайте. Благодаря, господин председател. Смятам, че всичко това, което е предвидено в досието, е нещо положително и ще се отрази благоприятно на работата на служителите за връзка. Много важно е, естествено, да разграничим много добре нещата по отношение на служителите, командировани от държавите членки, от агенциите, на Европейския съюз не би трябвало да се имат предвид неправителствени организации, но местните органи на управление е хубаво, че се включват. Страхувам се, че е, нашия докладчик малко изкривява нещата. Много важен е въпросът за основните права. Това е, е в крайна сметка и съдържанието на е, съображение от преамбюла 4 е е, в предложението на комисията. Факта, че чрез измененията на докладчика на практика непрекъснато нещата се свеждат до правата на човека някакси разводнява на основната цел желанието да се регламентира иммиграцията. Страхувам се, че в този случай нещата просто не отговарят на целта на цялото упражнение. Не можем да допуснем различни е, организации, неправителствени организации да се е, намесват в цяла, целия този процес. Независимо от това дали става дума за служители за връзка, командировани от държавите членки или от, е, по линия на комисията и на агенциите на Европейския съюз, Става дума за суверенитета на държавите членки и за намеса в този суверенитет не поставям под въпрос прилагането на принципите за зачитане на основните права, но при всички положения в някои случаи ще трябва да предвидим и някои ограничения. Аз съм съгласна с това, че е хубаво да се е, придържаме към принципа за безпристрастно действащи, обективно действащи служители, но ми се струва, че се отива твърде далеч. Благодаря. Докладчика в сянка на зелените не е тук, затова преминавам към Мари Кристин Вържия. А, а вие ще говорите ли от а, е, е, името на а, е, отсъстващия докладчик в сянка на Алде, Софи Инфелд? Да. Натали Гриспек ме помоли а, аз да а, изразя нейното мнение. Ще го прочета на френски. Бих искала да се извиня за това, че не мога да участвам в заседанието и благодаря на моята колега Софи Интфелд за това, че ще ме замести. Благодаря на госпожа е, Сесил Киенге за нейната работа. Тя е представила изменения, които гарантират допълнителна сигурност по отношение на спазването на основните права. Като заместник-председател на групата е, за правата на децата се радвам особено много за това, че са взети под внимание правата на децата и че има е, специални изменения е, в това отношение, например изменение 29 правата на децата заслужават специална защита. Анализът на ситуациите в трети страни също трябва да се има предвид. Също времено има и изменения, които очевидно не са съобразени с дискусията, проведена на първото заседание на докладчиците в Сянка, а именно данните, предоставени от служителите на завръзка, би трябвало да се обменят между държавите членки. Това трябва да е текст, който съвсем ясно да подчертава необходимостта от обмен на данните не би трябвало да се ръководим единствено от националните интереси а и от общо европейските. Благодаря на докладчика и се надявам, че ще продължим в тясно сътрудничество да а, работим по-нататък по това досие, като спазваме а, сроковете. Мари Кристин а, Вершия. има думата. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на Сесил за работата, която е извършила. Съгласна съм с предложенията, които тя е, е представила. Виждам съществено подобрение във връзка с предложението на комисията. Съгласна съм и с целта да се въведе един единен подход. Това е и подход, който е заложен в текста на комисията. След 2016 година се налага най-сетне да подчертаем необходимостта от разумен подход по отношение на иммиграцията. Това не означава обаче, че трябва да преустановим и действията ни по отношение на третите страни, които са страни на происход или транз... страни на транзит за иммигрантите. Най-вече в Средиземноморието. Напоследък доста украински граждани получават разрешителни за пребиваване. 500 миналата година, 600 годи... Е, до този момент, 600 е, хиляди е, за тази година. Естествено, това показва една динамика и едно движение на иммигранти, което се засилва. Предпочитам думата движение, отколкото поток не бива, естествено, в никакъв случай да отслабва вниманието ни по отношение на иммигрантите от южните страни, южно от е, е, границата на Европейския съюз в Средиземноморието. Обикновено става дума за страни, от които има най-много незаконни мигранти. Ние трябва да се съобразяваме с факта, че тези страни не разполагат с законни пътища за миграция. Нещата при украинците стоят малко по-различно, тъй като те биха могли по законен начин да влязат в Полша и там да получат разрешителни за пребиваване. Повечето украинци всъщност влизат първо в Полша, за да работят е, трябва да разгледаме е, тези е, тенденции във връзка с служителите за връзка, за да разгледаме нещата и в глобален контекст. Кои са страните на происход, естествено, това е много важен въпрос, но и а, защо, да кажем, близо 1 милион украинци живеят в Польша и а, тези а, украински граждани са влезли в Польша в последните години. Тоест, става дума и за миграция от европейски трети страни. Тази информация, естествено, също беше, е, е, може да бъде много полезна при разглеждането на въпросите за служителите за връзка. Сега загубих нишката. Да. Е, Въпросът за бъдещите тенденции в движението и миграцията е много важен, но не е ясно очертан в предложенията на Сесил. Бих искала да знае нещо повече по този въпрос. Данните е хубаво да се събират и обменят. Не винаги обаче е необходимо това да бъдат лични данни, за да обхванем тенденциите в миграцията. И освен това, е, трябва да си дадем сметка, че има трети държави, които спазват основните права и правата на човека, но има и такива, които не ги спазват. И трябва с тях да се води за силен диалог, най-вече по отношение на е, имиграцията. Тоест, е, е, трябва да разберем по-добре какви са причините за иммиграцията и какви са проблемите в е, тези страни. Благодаря. Комисията дали би желала да каже нещо преди да дадем думата на докладчика? Много ви моля за кратко становище. Да. Благодаря. Господин председател, аз слушах френския превод и малко се позабавих. Един въпрос от името на комисията. Задължението за обмен на данни чрез платформа, това е предвидено в текста. Ние сме обсъждали член 5 в миналото във връзка с така, императивната форма Shell, което гарантира действително един ефективен обмен на данни между държавите членки. Благодаря. Сесил, може би, за заключителни думи. Благодаря. Благодаря на всички за изказванията. Сигурна съм, че ще можем да сближим позициите ни и ще продължим активно с дискусията по тези текстове. Правата на човека – това, което предлагам в е, документа, не е свързано с е, случаите на измама или на фалшификация, но е, в никакъв случай не бива да забравяме и този момент, който е много важен. правата на човека се е, споменават само в едно съображение от преембила в първоначалния текст на комисията. Аз мятам, че трябва да подчертаем значението на правата на човека. И затова е, съм споменала тези права на няколко места. По отношение на ЕАСО, е, службата за е, е, обежище. Е, естествено, трябва да си дадем сметка, че броят на служителите е малък и те не могат да покрият цялата територия на Европейския съюз. А що се отнася до лицата, не навършили пълнолетие, се опитах да засиля малко текста и да подчертая, че става дума изобщо за деца, които, и, но не само деца, а също и жени, лица, които се нуждаят от повече грижи, които са по-уязвими. Мари Кристин също направи някои предложения за това, че има ли лица, които подават и молба за синя карта. Трябва да помислим за едно по-глобално решение тук в рамките на Европейския съюз. Това е естествено е интересно. Стана дума за това, че трябва да проучим по-добре тенденциите и движението на хората кой, откъде тръгва, къде отива и защо и така нататък. Е, така че е, да не се стигне до ситуации, в които е, определени лица остават някъде просто с нерешени проблеми. Да, благодаря. Сесил и така. На 19 ноември ще е, продължим с е, разглеждането на измененията. Е, всъщност това е срока за внасяне на изменения 12 часа. Дискусиите продължават. А сега Продължаваме с предложението за реформа на визовия режим, така наречения регламент за оперативна съвместимост. Ще дам думата на докладчика, за да представи проекто доклада си. Благодаря, господин председател. Ще говоря португалски. Няма да повтарям непрекъснато това, че свободното движение, е, шенгенското пространство са големи е, успехи в развитието на Европейския съюз. Е, Именно свободното движение, като едно голямо постижение на Европейския съюз, е, изисква и специално внимание по отношение на работата на е, полицейските органи в, на територията на Европейския съюз. Обща визова политика изискват а, е, а, именно разпоредбите във връзка с Шенген. Е, особено когато става дума за хора, които пътуват за да е, учат, е, за да работят, за да участват в изследвания и така нататък. Всичко това е свързано естествено с поддържането на определени режими и определени системи за въвеждане на данните, за да се спре с така наречения визов пазар и търсене на най-благоприятното място. Системата е достъпна на външните граници на шенгенското пространство и в е, представителствата на е, държавите членки е, в други страни. Много милиони визи се издават в рамките на движението на студенти, на работодатели, работници, изследователи и граждани, които просто желаят да посетят свои роднини. Но те не са включени в системите 2017 година, по данни на Евростат, 1 е, милион души са е, влезли на територията на Европейския съюз, за да работят с цел работа и е, още по-голям брой на студентите, както и на тези, които желаят да посетят свои роднини, членове на семейството. Но Наскоро чухме критика във връзка с златните визи. Ана Гомеш говори много често по тези въпроси. Ние знаем за тази система на раздаване на златни визи, която не може да бъде в приведена в съответствие с шенгенската система или с системата ВИС. Когато един канадец е, желая да иммигрира в е, Европа, той трябва да подаде е, искането и молбата за виза в съответното, съответното представителство на страната, в която желая да пребивава е, в рамките на Европейския съюз и тогава получава право на свободно движение в е, целия Европейски съюз. Но естествено тук се появяват и редица аспекти на сигурността, които е, също трябва да бъдат взети под внимание. Понякога става дума за изследователи, за юристи Издаването на визи е, е процес, който трябва да бъде контролиран. Автоматично и то преди издаването на визата, като се съобразяват естествено е, изискванията за спазване на правата на човека. Така че е, ние би трябвало да предвидим възможности за ръчен контрол по всяко време, е, но при стриктно спазване на правата на човека. Контролът всъщност би трябвало да се е, изгради на мястото, е, в което се подават и обработват молбите, така че е, истинската проверка е, да се осъществява още преди издаването на визата. За съжаление, в момента много често контролът се извършва в държавите членки едва след като визата вече е издадена, а е важно да има предварителна проверка. Така че е, по отношение на е, е, ФИС и на ШИС проверките трябва да се извършват бързо, по възможност предварително е, и е, превентивно и същевременно да няма пропуски в системата. Междувременно вече има много повече качени данни, но същевременно времено е, има и е, хакерски атаки, е, пробиви в системата, така че сигурността трябва да се разглежда и в този по-широк аспект. Сигурност на системите. Държавите членки отговаряха до този момент всъщност именно за осигуряването на системата и защитата и срещу вмешателство. Междувременно държавите членки продължават да отговарят, но тук трябва да засилим и ролята на Еолиса, е, а също и да предвидим много повече възможности за е, прилагане на контролните механизми, включително и е, парламентарния контрол, както и отговорността за докладване на комисията. Предвиждам на две години след влизане в действие е, е докладване от страна на комисията. Комисията в своето предложение, така да се каже, си осигурява абсолютен комфорт и карт бланш е, за всичко, но е, и не предвижда контрол. При всички положения става дума за едно много комплексно досие, сложно е, досие, което е хубаво да бъде предвиждено много експедитивно напред. Предстоят много технически срещи и с комисията, и с засегнатите агенции и а, още следващата седмица на 20 ще предвидим следващото заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря, Карло, за положените усилия по това толкова важно досие. Сега, кои са тук от докладчиците в Сянка? Бирги Сипил ще замести Петър Нидермюлер. Той е докладчик в Сянка. Първо думата има Бирги Сипил. Благодаря. В началото бих искала да благодаря на комисията за предложението. Искам да благодаря на господин Коелю за положените усилия и за това, че написа този текст. Той е добра отправна точка за разговорите от тук нататък. Нашия докладчик в сянка Петър Нидермюле не може да присъства, за това ще спомена част от важните за нас точки. Все още имаме няколко няколко резерви, свързани с необходимостта и с размерността по отношение на включването на онези лица, които притежават разрешение за пребиваване и дългосрочна виза в информационната система. Имаме резерви относно снимането на отпечатъци на деца, имаме резерви по отношение на Включването на експерти от правоприлагането, особено от гледна точка на предложението за оперативната съвместимост. Естествено, ние ще работим конструктивно по това предложение и ще работим в тясно сътрудничество с докладчика. Искаме да намерим решение по всички нерешени въпроси. Благодаря. чирете сега на госпожа Вержия. Не искате думата. Ана Гомеш. Ана. Заповядай. И аз искам да благодаря на уважаемия Карлош Шкоелю. Предложенията наистина демонстрират, че наистина групата по въпросите на Шенген е извършила солидна подготвителна работа. За мен е удоволствие да съм част от работата в тази група. С голям интерес забелязах, че имате конкретни предложения относно златните визи. Мисля, че точно този аспект ще е от съществено значение, тъй като той е свързан с справедливостта и сигурността Данните, свързани с издаването на златни визи, следва да се вземат предвид. Имам един въпрос. Има редица държави, които издават така наречените златни визи. Някои страни имат и специални системи за събиране на семейства. Какво представляват тези специални системи? Членовете на семейството идват в рамките на процедурата по издаване на златна виза. Искам да попитам точно тези специфични системи и точно този специфичен начин за събиране на семейства ще бъде ли включен в твоето предложение? Нашата група за наблюдение на действието на шенгенското пространство откри нещо интересно, а именно, че е много трудно да се действа, що се отнася до издаването на така наречените национални визи. Статистическите данни не се проверяват от комисията или се проверяват доста ограничено. Искам да спомена конкретния случай с Малта и Либия. Когато Малта затвори посолството си в Либия, тя не спря с продажбата на такива национални малтийски визи. С една издадена малтийска виза, всяко едно лице може да вземе ферибота и на следващия ден да бъде в друга страна от шенгенското пространство. Значи, стигаме до проблем със сигурността. Никой обаче не проверява какво се случва. Статистическите данни не се проверяват. За това, какво ще предложите за подобни ситуации, като тази, която току-що описах? Никой друг не иска думата. Карлош, искаш ли да направиш заключителни бележки? Председателя се извинява. Естествено, трябваше да дам думата на комисията. Комисията иска ли да каже нещо? Заповядайте. Благодаря, добър ден. Благодаря на докладчика и на всички депутати, които работят по нашето предложение за ВИС. Тази система, вие споменахте, е много важна. Тя е важна за държавите членки. Около 16 милиона шенгенски визи се издават всяка година. Има около 1 милион операции, които се включват в системата. Комисията смята, че ВИС следва да бъде подобрена допълнително и това е целта на настоящото предложение. Трябва да се осигури оперативна съвместимост и с ETIAS. Трябва да се наблюдават, да се проучват лицата, когато подават молба за виза. Важно е онова, което беше споменато, а именно, че усъвършенстването на виз трябва да отчете принципите на оперативна съвместимост. Това се обсъжда в момента в рамките на различните тристранни разговори. Всички подходи следва да бъдат синхронизирани. Комисията подкрепя докладчика, що се отнася до включването в ВИЗ, издаването на дългосрочни визи и разрешение за пребиваване, за постоянно пребиваване. Съответно трябва да се включва информация в системата за съответните разрешителни за пребиваване и визи. Искаме да започнем максимално бързо тристранни разговори, за да може да приключим съответно работата по това толкова важно законодателство. Благодаря, Карлош. Давам ти думата за заключителни слова. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Благодаря за сътрудничеството по това важно досие. Искам да отговоря на въпросите на Ана Гомеш. В моя доклад се предлагат ясно промени към предложението на комисията, за да се включат семействата. Ана Гомеш изрази тревоги в това отношение и мисля, че аз откликвам. И вече съм откликнал на нейните тревоги. А що се отнася до статистиката и националните визи, ние възнамеряваме да принудим държавите членки да правят проверки в системата от гледна точка на сигурността, дори когато се издават такива национални визи. Ние работим по юридическата възможност нещо подобно да се включи в регламента. Надявам се, че няма да се наложи да се борим с съвета точно по този въпрос, защото когато се опитахме да открием корените на проблема, разбрахме, че няма никакъв смисъл да се проверява системата след като визата вече е издадена. Всичко трябва да се прави превантивно. И това го споменавам и в проекта на своя текст. Надявам се, че мога да разчитам на вашата подкрепа. Благодаря, казва председателя. Искам да кажа, че още веднъж съм впечатлен от работата на колегите в рамките на нашата комисия. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Темата е много важна за нас. Има нов крайен срок за внасяне на изменения 13 ноември. Първоначално 9 ноември беше крайния срок. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Преминаваме нататък към точка 8. Малко избързахме. Искам да попитам господин Де Йонг дали е съгласен да работим, тъй като малко изпреварихме предварителния график. Предстои ни естествено и дълго гласуване днес след обед. С позволението на докладчика можем да започнем малко по-рано по тази точка от дневния ред. Става дума за проект на становище относно прилагането на харта на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС. Докладчика господин Де Йонг ще представи своето становище. Заповядайте, господин Де Йонг. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че в това становище изпитах затруднения. Защо? Защото имаме сериозно ограничение относно броя на символите, които можем да използваме. Съответно, това толкова кратко становище не отчита важността на темата. Освен това, има и проблем по отношение на сроковете във водещата комисия. Авко има много работни документи, много обтекаеми срокове. Аз следя с интерес какво се случва там. Що се отнася до приложното поле, стана ясно, че тук не става дума толкова за зачитането на хартата в държавите членки, колкото за европейските институции и европейските органи. Така че аз поставих акцента точно там. Опитвам се да следя линията на АВКО, а именно първо да направим проучване, много интересно проучване между другото, в много различни области. Той изтъква много важни неща. Работният документ на докладчика показва някои много интересни неща. Например, в допълнение към хартата, доколко се обръща внимание на други международни инструменти, като Европейската конвенция за е, човешки права, социалната харта, в допълнение към социалния стълб. На следващо място, връзката между хартата и социално-економическото управление – много материали има по този въпрос в проучването възложено от АВКО. И на трето място, прилагането на хартата от страна на самите агенции. На четвърто място, какви права и какви средства за правна защита има на разположение на жертвите. Условията във връзка с европейските фондове. По този въпрос много неща се случват, но тази тема също се обсъжда в Лавко и съответно би трябвало и ние да кажем нещо. Искам да кажа, че аз самия вече съм внесъл много изменения към своя доклад и предлагам на всички докладчици да направят същото, защото много може да се каже по този въпрос. Много повече от това, което аз съм успял да кажа в тези пет параграфа. Например, въздействието върху човешките права. Не само, що се отнася до законодателството, което предлага комисията. Понякога има такива оценки, понякога не. Мисля, че трябва да имаме системен характер на тези проверки. Липсва систематичен подход, що се отнася до оценките на въздействието върху основните права. По отношение на агенциите, мисля, че можем да задълбочим много повече своите усилия. Знаете, че има и препоръки в тази връзка, ако не се лъжа от страна на Агенцията за основните права. Затова би било добре да имаме решение или регламент, по силата на който, когато се създава една агенция или когато се променя устава на една агенция, да се отчита и хартата. Трябва да има съответно етичен кодекс за персонала на агенцията, да може да се докладва за нарушения във връзка с човешките права в рамките на агенциите и така нататък. Това е началото на нашето начинание. Надявам се, че самото становище ще стане много по-обстойно от това, е, което днес ви представих. Благодаря, господин Де Йонг. Е, в началото аз е, казах, че Става дума за прилагането на хартата в институционалната рамка на ЕС. Аз естествено много се вълнувам относно най-обикновени неща, но тук наистина става дума за стеснено тълкуване на прилагането на хартата в институционалната рамка на Европейския съюз. Тук става дума за институционални проблеми – онова, което прави Авко, не е никак лесно за осъществяване. Благодаря още веднъж за вашите усилия, господин Дайонг. Мисля, че ще станем свидетели на още едно много добро становище от името на, нашето, на нашата комисия. Някой иска ли да каже нещо? Роберта. Благодаря. Аз замествам Барбара Натера. Тя е докладчик в Сянка оставило ми е своите записки. Колегата иска да благодаря на господин Де Йонг за това становище. Доклада в АВКО не е готов. Можем да разчитаме само на работния документ. Този доклад за изпълнението ще покаже доколко се прилага хартата в рамките на европейските институции и органи. Естествено, всички се стремим към зачитане на принципите на хартата. Европейската комисия трябва да покаже отдаденост в тази връзка. Становището е обективно. Много се говори за разпоредбите на договор. Има само някои аспекти, които Барбара би желала да обсъди с докладчика. НП ще внесе изменения, за да може текста да стане още по-обективен и още по-заострен на някои места. Ние не подкрепяме предложението да има условия обвързани с хартата, що се отнася до фондовете и МФР след 2021 година. Тази наша позиция ще бъде отразена в измененията. Благодаря, Барбара, за това, че заместваш. Т.е. благодаря, Роберта, за това, че заместваш Барбара, нашия докладчик в Сянка. Някой иска ли да каже нещо? Ви искате да заместите госпожа Ревода Лон Бонефла. Така ли? Биргит, имаш думата. Благодаря. Казва Биргит Сипел. Да, извинявам се, че Кристин отсъства. Наложи се да присъства на неочаквана среща в Париж. Ще изчета нейните бележки. Какво казва тя? Искам да благодаря на докладчика господин Де Йонг за положените усилия. Аз съм съгласна по отношение на неговите економически и со, социални съображения. Трябва да се отдели сериозно внимание на хартата на основните права. Хартата говори за много важни права, като правото на образование, на социална сигурност и всичко това трябва да бъде взето предвид. Но Освен това, подкрепим докладчика, що се отнася до ускоряването на преговорите е, спрямо присъединяването към Европейската конвенция за човешки права. Ще внеса изменение, що се отнася до прилагането на хартата от страна на държавите членки. Член 51 казва, че хартата се прилага само когато те прилагат европейско законодателство. Много решения на съда и съдебната практика доста пообъркаха нещата. Имаме нужда да имаме пояснение в рамките на този член, който би помогнал на държавите членки да прилагат по-добре принципите на защита на човешките права. И накрая, смятам, че хартата ни дава възможност да предприемаме проактивни мерки, които е, са насочени към зачитата на човешките права. Много е важно да се действа веднага след като има заплаха за човешките права. Темата е техническа по своя характер, но мисля, че трябва да се възползваме от тази възможност да изпратим ясен политически сигнал. Преди няколко седмици на срещата на правосъдните министри в Люксембург, Полша блокира заключенията на съвета относно състоянието на човешките права в Европейския съюз и това се случи за първи път. Това е прецедент. Нашата харта и нашите основни права са подложени на една атака. За това аз съм готова да работя отдадено с другите докладчици. Благодаря, Биригит. Така ли приключваме с списъка с изказванията? Господин Де Йонг, желаете ли да се изкажете? Съвсем накратко, господин председател, очаквам с нетърпение измененията. Мисля, че вие разполагате с крайния срок. Я да видим сега. 12, така ли? Не ни остава много време. 12 ноември, каза председателя. 12 ноември, 5 часа след обед. Това е моята работа. Това си е моята реплика и аз трябва да я кажа, каза председателя. Затова ми плащат да кажа тези думи в края на всяка точка. 12 ноември, 5 часа след обед. Края на мандата на парламента наближава и все повече колеги отсъстват от заседанията, но аз искам да благодаря координаторите за това, че изчитат позициите на колегите, защото иначе няма да свършим никаква работа. Благодаря и на персонала, административния персонал за това, че изготвят тези обяснителни бележки, иначе наистина няма да свършим нищо по отношение нито на докладите, нито по отношение на становищата. Комисията иска ли да каже нещо? Барбара Нолан от името на комисията е тук. Барбара, искаш ли да кажеш нещо? Заповядайте. Благодаря, господин председател, и ние приветстваме това становище. Искаме да поздравим докладчика господин Де Йонг. Ние също споделяме тази цел, а именно хартата да стане по-добре позната, да се прилага по-добре, да се използва на по-широка основа в Европейския съюз, от европейските институции, както и вътре в държавите членки, от представителите на гражданското общество. Искам да кажа, че вече има развитие по отношение на конвенцията. Проведоха се разговори в работната група на съвета. Наистина има развитие. Целта е да се постигне напредък по този въпрос, така че мисля, че това все пак е добра новина, която можем да споменем днес. Очакваме с нетърпение, естествено, по-пълния вид на вашето становище. Благодаря ти, Барбара. Благодаря за това, че се изказа. Благодаря господин Де Йонг за становището. Крайният срок за измененията 12 ноември. Благодаря, уважаеми колеги. Предлагам да направим една почивка до 17.45. Гласуването ще започне в 17.45. Точно до тогава обявявам пауза. Благодаря. Колеги, след 3 минути започваме. Моля ви да приготвите електронните си карти. Oh, sorry. Don't need to give anyone a, a shock. Uh, colleagues, uh, we uh, beginning the vote. Уважаеми колеги, започваме гласуване. Votes are beginning irrespective of who's here because we... Гласуването започва независимо от това, кои са в залата, защото имаме много гласувания. Четири гласувания и още едно гласуване за Агенцията за контрол на наркотичните вещества. Не навсякъде са договорени компромиси. Предварително се извинявам, доста дълги ще са гласуванията. Трябваше да ги раздели между днес и четвъртък, но в четвъртък няма да присъства една от големите групи. За това пак се извинявам, че го правим толкова късно, понеделник вечер, но ако се съсредоточим, ще се справим. Поне нямаме толкова много работа в Страсбург. Следващата новина сравнително добра новина, но иначе много работа до края на мандата и тъй. Първо, докладчикът не е тук, но ние ще гласуваме становището относно Европейския социален фонд плюс, който всъщност е наследника на Европейския социален фонд. Работата премина бързо. Искам да похваля докладчиците в сянка. Те присъстват, въпреки че докладчикът не присъства. Някой ми маха. Господин председател – Аз съм дошла без карта, но бих искала да гласувам с ръка, ако е възможно. Майте. Би ли помоля някой да ти донесе картата, защото ти имаш доста проблематични гласувания по едно от досиетата, а междувременно ние ще броим с дигане на ръка. Имате ли всички електронни карти? А, намерихте си я. Добре. Някой друг, който да няма? Кажете си го честно. Добре. Сега да преминем към гласуването. Предламент предложение за регламент на Европейския парламент и съвета по Европейския социален фонд Плюс. Компромис 12. Край на гласуването. Приема се. Изменение 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 133 изменение. Не, няма да го гласуваме. Извинява се председателят. Компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 161. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 165. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 166. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 171. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 172. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 177. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 178. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 179. 179. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 180. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 185. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 186. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 187. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 188. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 189. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се Изменение 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 191. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 192. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 193. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 194. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 195. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 196. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 198. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Приложение 199. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Заедно 200 и 201. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Амблок 53-54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 203. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Анблок 55-56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 204-205 анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 57-58 блок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 206 7 анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се съображение 61. Край на гласуването. Приема се 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 71 и 2 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 7А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 106. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 110. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Можем ли амблок да гласуваме 114? Не, не можем. Добре, поне опитах. 114, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 115, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 116. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 117. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателно гласуване по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 31 гласа, 7 против. Колеги, преминаваме веднага към следващото гласуване. Ако някой иска почивка, само ми кажете. Следващото предложение е установяването на програмата за цифрова Европа. Докладчика Жероен си искате ли думата? Предполагам, че не. Изменение 63. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. Гласуваха ли всички? Е, ще трябва да повторим е, е, изменение 63 от доклада на господин Ярон Леонарс. Моля, гласувайте. По причини, които не са ми съвсем ясни, трябваше да повторим гласуването. Добре, приема се 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68 изменение. Моля, гласувайте. 68 изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А, не. А, 10Б трябва да се а, отложи. А, 11А. Моля, гласувайте. Това е компромис 11А. Край на гласуването. Приема се. 11 бе няма да се гласува. 27 изменение, моля гласувайте. Изменение 27. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 28. Режим на гласуване. Край. Приема се. 93. Моля гласувайте. Край. Приема се. 94, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 95, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 96, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображения. Започваме с 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Изменение едно, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 37, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 38. Гласувайте, моля. Край. Отхвърля се Компромис 3. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 45. Гласувайте, моля. Край. Отхвърля се 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се шесто изменение. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 49 гласуваме. Край на гласуването. Приема се 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 7. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54. Режим на гласуване. Край. Приема се. 55. Гласуваме. Край. Приема се. 56. Гласуваме. Моля. Край. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 10. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 11. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 61. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 13-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се и окончателното поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се 34 е, за, 1 е, против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. А сега преминаваме направо към следващото гласуване е пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния, премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници. Докладчик Сергей Станишев. Сергей, желаеш ли думата? Не. Започваме с изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19. Гласуваме. Край на гласуването. Също се отхвърля. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37-мо изменение. Извинете, поправя се председателя. 39. Изменение 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 14, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се компромис 15, гласуваме. Край на гласуването. Също се приема а, компромис 1. Край на гласуването. Приема се. Съображение от преамбюла. Компромис 2. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. И сега окончателното поименно гласуване. Режим на гласуване чудесна работа е свършил Сергей за кратък срок. Са договорени много компромиси и така 36 за 4 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. Като говорим сега за по-дълги гласувания, стигаме до четвъртото и последно гласуване преди краткия вод, свързан с подбора на персонал за Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомани. И така, за какво става дума тук? Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза. Това е нашия принос към текста, който ще бъде гласуван от комисията Юри на 20 ноември. Има споразумение, постигнато с тази комисия, по силата на което Либе има изключителни правомощия в някои части от това предложение, особено когато става дума за обработката на лични данни. Либе има изподолени правомощия по други въпроси, свързани с наказателното право. Докладчик е госпожа Руис. Искаш ли да кажеш нещо? Не искаш. Преминаваме нататък. Значи към гласуването. Колеги, тук няма много компромиси, затова моля всички за търпение. Изменение 33. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 166. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 175. Начало на гласуването. 175. Край на гласуването. Отхвърля се. 176. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 177. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с малко, но се отхвърля. Ето виждате какво се получава, когато всички гласуват. 179 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 180 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 181 начало на гласуването. Благодаря ти, Биргит. Край на гласуването Отхвърля се. Компромис 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 191 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 192. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 193. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 194. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 199. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 200. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 201. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 203. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 208. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 211 и 212 идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 213. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 214 и 215 идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. 216. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 221. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 228. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 229. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Начало на гласуването. Значи отменяме вота по компромис 7 и сега гласуваме 230. 230, колеги. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега стигаме до компромис 7. Извинявам се за това, което се случи. Гласуването продължава и сега приключва. Приема се. Компромис 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 233. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 234. Начало на гласуването. Ще карам по-бавно, тъй като резултата не е ясен. Това се приема. 235. Начало на гласуването. Няма да е съвсем бавно, естествено, обещавам. Край на гласуването. Приема се 236. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 239. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 242. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 243. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 244. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 248. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 249 и 250 идентични. Начало на гласуването. И край на гласуването. Приемат се 251. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 252. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 254. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 255. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 256. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 260 на начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 264. Председателя се извинява. 263. Начало на гласуването. Още много има. Край на гласуването. Отхвърля се 264. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 265. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 266. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 267. Това не се гласува 268. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 271. 271. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 273. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 276. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 278. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 279. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12. Начало на гласуването. Извинявам се, колеги, трябва да гласуваме и 280. Всъщност машината не работеше, макар че бях обявил начало на гласуването. 280, гласуването продължава. Гласуването приключи. Мисля, че машината се измори. Отхвърля се. Колеги, моля ви да не ме намразвате. Направих още една грешка. Не сме гласували 267. 267 не го гласувахме преди компромис 11. Двеста и седем. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на компромис 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 285. Начало на гласуването. 285. Точно така. Край на гласуването. Отхвърля се. 287. Начало на гласуването. извинявам се, точно така. Забравете 287, 286. Начало на гласуването. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? 286. Край на гласуването. Sorry, I didn't vote. Аз не гласувах, извинявам се. Всички ли гласуваха? И себе си питам, гласуването приключи, приема се когато председателя започна да гласува, виждате какво се случва. Благодаря на моя координатор. Това е първия положителен разговор, който проведохме тази седмица. 287, така ли? Извинявам се, изморих се вече. 287, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 288 и 22 идентични. Начало на гласуването. Съвсем се обърках. Разбрах естествено, че вота ми е от полза и това още повече ме обърка. Край на гласуването приемат се. Компромис 13. Начало на гласуването и край на гласуване. Приема се 291 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 292. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Начало на гласуването все така да караме. Край на гласуването. Приема се. 308. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 311. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. господи, моята група. Гласуването приключи, отхвърля се. Сега трябва да гласуваме всички останали. Можем да направим проверка по 311. Колеги, Предстоят ни още много гласувания, само защото това предходното изменение беше отхвърлено. Не знам за вас, но аз съм много изморен. Щом така искате, така да бъде. Добре, 312. 312, нали така? Опитах се поне. 312, начало на гласуването. Искам да кажа за протокола, че зачитам принципите. Край на гласуването. Приема се. 313. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 314. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 315. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 316. Начало на гласуването. Край на гласуването вероятно се отхвърля. Отхвърля се 317. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 318. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 319. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 320. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 321. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 326. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на 341. Начало на гласуването. Цяла страница успяхме да пропуснем. 341. 341. Гласувайте. Всички ли гласувах? Край на гласуването. Приема се. Компромис 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 346. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 347. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 350. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 353. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 355. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 356. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 357. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 18. Моля, гласувайте. Компромис 18. Госпожо Холмайер, работи ли картата ви? Край на гласуването. Приема се. 361. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 362. Моля, гласувайте. Кой каза не? Пита председателят. Край на гласуването. Три шест две. А, вие сте казала да. Добре, край на гласуването. Всъщност аз не съм гласувал, казва председателя, приема се. 36-4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 365. Моля, гласувайте. Моника, ти не си гласувала. Край на гласуването. Отхвърля се. 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 366. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 367. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 368, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 369. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 380. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 300, компромис 22. Моля, гласувайте. Компромис 22. Край на гласуването. Приема се. Всичко наред ли е? 383. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 384. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 385. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 386. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 387. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Три осем едно не сме гласували. Три осем едно. Нека бързо да го изгласуваме. Колеги, 381. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се и сега се връщаме на 388. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Позовавания 34. Край на гласуването. Приема се 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край. Приема се 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 63. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 66. Моля, гласувайте. Пропуснах 65, казва председателя. Нека го гласуваме. Край на гласуването. Приема се 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 68. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се 70. Поправя се председателят 69. Не, всъщност бях прав. Първия път 70. Моля, гласувайте. Не, всъщност бъркам. Поправя се председателя 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70. Не, изменение 5, казва председателят. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 70, любимото. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 29. Край на гласу... а, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 91. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 97, моля, гласувайте. Не, то отпада, казва председателя. Трябва да гласуваме 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 95. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 96. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всъщност 96. Не го гласуваме. 97. Край на гласуването. Приема се. 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 104. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 106. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 114. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 116. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 122. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 123. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 124. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 125. Моля, гласувайте. Приема се Това беше 125. Сто 125 трябва отново да го гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 126. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 128. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 129. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 130. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 131. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 132. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 133. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 135. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 137. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 138. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 139. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се 140. Край на гласуването. Приема се 141. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 143. Гласуваме, моля. Край на гласуването. Приема се 144. Гласуваме. Край. Отхвърля се. 145. Режим на гласуване. Край. Приема се. 147 гласуваме, моля. Край на гласуването. Отхвърля се 148 гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 149 режим на гласуване. Край. Отхвърля се 150. Гласуваме. Край. Отхвърля се 151, моля. Гласувайте. 151 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 152. Да, приема се. 151 се приема. 152 е, се гласува в момента. Край на гласуването. Приема се 153. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 154. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 155. Режим на гласуване. Край. Отхвърля се. Компромис 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 159. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 8 против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. Така, Колеги, едно последно гласуване, бързо гласуване. Става дума за е, тримата кандидати за е, Европейския център, за управителния съвет на Европейския център за мониторинг на, на наркотици и наркомании това е последното гласуване, след това си тръгваме всички. Става дума за трима кандидати, е, но ние се нуждаем всъщност от двама за, като пълноправни членове и третият ще бъде заместник. Ако вие желаете да гласувате за, е, моля, натиснете зеленото копче. Нищо друго. червеното означава, че вие не харесвате кандидата. Е, и така. Ще се е, броят само е, така, гласовете за, за кандидатите. Те ще се класират по този начин и ще се избират екс аквио. Тайно гласуване. И така, всъщност, така да се каже, позитивният вод е важен. По този начин ние ще разберем кого предпочитате. Започваме с гласуването. Гъц, Волфганг Гъц. Вие можете и да се въздържите, ако желаете. Да. Мени Малиори. Второто име. Двадесет и седем гласа, четирима против, двама въздържали се. Мени Малиори. Това бе резултата очевидно за Вовканг Гъц. И сега се гласува за Мени Малиори. Ако о, всъщност желаете да изберете Мени Малиори, тогава натискате зелено, нищо повече. Имаше известно объркване при а, първо, гласуването на първия кандидат. Разбирам, че има грешки, всички ние сме умрени вече и така. Ако желаете, ще започнем от начало. Когато съобщя името на кандидата, ако вие желаете да гласувате за, Просто а, натиснете зеленото копче. А, никакви други копчета и гласувания няма да се броят. Естествено, можете и да се въздържите. Това е в името на поверителността на вода никакви други, освен положителния вод. Вода за няма да се броят. И така, сега започваме с режим на гласуване за Волфганг Гъц. Моля, гласувайте. А сега приключваме с режима за гласуване за господин Гъц. Това е актуалния резултат. 19 за, 7 против, 8 въздържали се. 19 се брои всъщност. Това е важната цифра. Сега гласуваме за Мени Малиори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тя получава 30 за, 3 против. Да. Забрански. Томас, е, моля, гласувайте. Гласуваме за Томас Забрански. Край на гласуването. 18 положителни гласа. И така, мога да обявя, че са избрани е, Гъц и Малиори за пълноправни членове, а Забрански за заместник член. Много ви моля, не тръгвайте веднага. Една секунда. Окончателно а, гласуване за а, подходящите кандидати. И така, много ви моля, електронно гласуване. За квалифицираните според вас кандидати. И така, край на гласуването. 31 гласа абсолютно мнозинство. Приключваме с гласуването. Благодаря за търпението. Всички можем да напуснем залата. Много дълго гласуване. Съжалявам, че се проточи толкова много. Jesus Christ.